И така приключихме дебата по обясненията на вода. Протокола от днешното заседание ще бъде одобрен от парламента в началото на следващото ни заседание. Ако няма възражение, резолюциите